Okay, we are going to start. Започваме заседанието. Днес има по-малко участници и по-малко камери, отколкото вчера. Сигурно заради коронавируса. Точка първо дневния ред, приемане на дневния ред. Приема се. Няма съобщение на председателя, освен това, че в документацията имате доклад на делегацията в Мадрид на конференцията за климата. Господин председател, един коментар за вчерашното вчерашната среща, искам да напомня на членовете на тази комисия, че какъв, каквото е, и да е посланието, не е нужно да се крещи в микрофоните. Вчера начинът по който някои колеги се изразиха по отношение на е, госпожа Тюнберг не беше проява на уважение е, и не беше, не съответстваше на репутацията всеки може да каже каквото пожелае. Това е демокрацията, но няма нужда да се крещи в микрофоните. Ако мислите за онзи човек, за който мисля и аз, този човек не е на мястото си. Тя зае мястото на социалистическия координатор – и е, от Силвия Сардоне отказа да, вземе, да седне на мястото, е, което и беше отредено. Благодаря, че обърнахте внимание. Не, няма превод. Така е ли? Е, ще го кажа на английски тогава. Силвия Сардоне не беше седнала на мястото, което и беше отредено. Тя седна на мястото на Юта Гютеланд, което не беше обосновано с Юта. Решихме да не обръщаме внимание заради репутацията на парламента. Благодаря Юте, но на съответното лице ще бъде изпратено послание. Благодаря, господин председател. Ставам, защото това, което искам да кажа, е много важно. Най-напред начинът по който се изразява един парламентарист е независим от това, което иска да каже. Заедно най-сериозното, господин председател, е, вашето поведение в момента, в който Силвия Сардоне приключи изказването, беше последвана от израза ба-ба-ба, това е неуважение към Силвия Сардони, която освен това е и жена. А, това не беше уважение към женския пол. Благодаря. Други? Няма. Преминаваме към гласуването. Преди да гласуваме, трябва да споделим с вас препоръките на координаторите. Няма. Преминаваме към гласуването. Okay, so let's start. So, an 38. in favor? 30 Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, приема се. Втора част на 41 измерение за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против,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 Въздържали се, отхвърля се. 48. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към 9-6 изменение 49 за, против, въздържали се да проверим. Мисля, че се отхвърля, но да проверим 49-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 50 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме на блок за следващите за. Против. Въздържали се. Приема се. 51. За. Против. Въздържали се. Приема се. 52. За. Проверка ли искате? Извинявайте, господин председател, искам само да проверя дали гласуваме 9-6. Мисля, че го пропуснахме. Yeah, you're right. So we moved too quickly from devices to 50. So let's, start again. Sorry for that. Нека да започнем отново. Започваме с 9-6. От 49 започваме. Извинявайте. Кой е за? 49 след 9-6. Прескачаме един ред.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 9-1 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 9-2 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 1 за,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 против, да проверим. 9-4. DV4. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 9-5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме резолюцията като цяло електронно гласуване. Моля, гласувайте. Vote is closed. Adopted. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за екипа. Преминаваме към пленарното. Второто гласуване – стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 closed. Adopted. So we vote on 123, 124, 125. 123, 124, 125 за, против, въздържали се. Да проверим. Отхвърля се. 126. За. Против. Пак да проверим. 126. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 132. За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 Приема се. 147 за, против. Въз... Би трябвало да се отвърли, да... но да проверим. Отхвърля се 148 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 172 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 173 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 180, а, то е отеглено, извинявайте. 181 до 189 се гласуват блок. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сто осемдесет и две. Кой е за?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 въздържали се, приема се. 199 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. 199. Приема се. 206 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 202 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 200 за. Против. Въздържали се, приема се. 201 за. 201 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 203 до 205 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2... Сега компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 212 за, против, Отхвърля се. Компромис 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 229. За. Против. Въздържали се. Приема се. 220. Не. Компромис 18 за. Против, въздържали се, приема се. 237 за. Против, да проверим. Струва ми се, че се отхвърля. Отхвърля се. 238 за против. Пак да проверим. 238. Край на гласуването. Отхвърля се. 239 до 248 за, против, въздържали се, приема се. 242 за, против, въздържали се да проверим. 242 проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 243 за. Против. Приема се. 244 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 245 за каква е линията на НП? Против. Добре. А, за мен е по-лесно, ако по-рано подадете знак. 245 за. Против. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Ако може малко повече дисциплина от дясно, а не дисциплина при гласуването, дисциплина при говоренето. 246 и 247. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 19. За против, въздържали се, приема се. 251 за, против, би трябвало да се от... да отхвърлено, но да проверим. Край на гласуването. Отхвърля си. Компромис 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. 258 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 21. За, против, въздържали се. Приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против. Да проверим. 42 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 23 за. Против, въздържали се, приема се. 49 за. Против, въздържали се, приема се. 15, 50 за. Против, въздържали се, приема се. 51 за, против, да проверим 51-во изменение. Не, не, не, извинявайте. Гласувайте. Отхвърля се край на гласуването. 52 за. Против. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 53 до 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се. Да проверим. 43. Край на гласуването. Приема се. 65. 65. За. Против. Да проверим. 65. Край на гласуването. Приема се. Може ли резултатите да останат на екрана ма няколко секунди повече? Преминаваме към 66-то изменение. За. Против, въздържали се, приема се. Компромис 25. За против, въздържали се, приема си. 71 за, против, въздържали се. Да проверим. Седемдесет и едно. Край на гласуването. Приема се. 72 за против, въздържали се, приема се 73 за, против, въздържали се, приема се 75 за, против, въздържали се, отвърля се 75. Извинявайте, казва председателя. 75 за, против, въздържали се. Нека да проверим, извинявайте. Май имаме нужда от кафе. Или поне аз имам нужда от кафе. Край на гласуването. От самото начало бях прав. За. Против. Въздържали се. Приема се. Текста като цяло. Край на гласуването. Приема се. Поздравления!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 извинявайте, не пестициди, а продукти за растителна защита, е, размяна мнения с Европейската сметна палата. Господин Джереб, нашият гост от Европейската сметна палата за 10 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да ви представим нашия доклад моето изложение ще се раздели на четири части. Първо мотиви за одита, обхват на одита, констатации и препоръки. Първо защо? Защо одитът? Е, през последните години е, се е, интензифицира дебата относно пестицидите. Общественият отзвук, това число в Европейския парламент, е голям, тъй като активните субстанции в продуктите за растителна защита остават на едно стабилно количество, като обем около 400 000 тона годишно. От друга страна, Директивата за устойчива употреба е въведена преди 10 години с цел да се намалят рисковете и въздействието върху човешкото здраве и околната среда. Освен това, повече от 10 години изминаха, откакто концепцията за нискорискови продукти за растителна защита бе, бе въведена и все още разполагаме с ограничени статистически данни в Европейския съюз за е, риска от употребата на тези продукти обхват на одита. Целта не бе да отговори на въпроса кои пестициди да бъдат забранени, кои не. А да видим дали Европейската комисия е разработила и реализирала альтернативи за употреба след забрана на високорисковите е, продукти за растителна защита, съответно за намаляване на общия риск от пестицидите да се види дали уредбата в Европейския съюз намалява зависимостта от пестицидите, дали Европейската комисия и държавите членки ефикасно наблюдават рисковете и въздействието върху околната среда. Основах сме се на документи на комисията и структурирани интервюта. Направихме преглед на националните планове за действие и посетихме три държави членки на място Франция, Холандия и Литва. Какви са нашите констатации? Общо констатираме, че комисията и държавите членки полагат нужните усилия за популяризиране на безопасните или нискорисковите продукти за растителна защита, обаче информацията за намаления риск и поначало намаляването на риска се оказват не така мащабни. Първо, устойчивата употреба на тези продукти за растителна защита бе засегната от твърде бавния старт. На второ място, малко са е, е, стимулите днес все още за селските стопани да намалят употребата на пестициди. И на трето място, наличната статистика, статистически данни, съответно хармонизирани показатели, е, не, не дават е, надежна представа за нещата. Що се отнася до бавния старт? Директивата за устойчива употреба е прията през 2009. Транспонирането и обаче в националното законодателство закъсня. Съответно закъсня приемането на национални планове за действие и докладването от страна на комисията относно изпълнението на директивата пред парламента и съвета. От друга страна, положително е, че от 2016 година насам е, комисията предприема е, засилени действия, виждате ги на, на екрана, е, за налагане изпълнението на директивата. Независимо от това, началното изоставане не можеше да не каже въздействие. На второ място, слабите стимули – е, за земеделските стопани да възприемат интегрирано управление на вредителите. Общата селскостопанска политика съдържа инструменти, е, това число е, селските консултации и целеви програми. Държавите членки могат да ползват средства по ОСП за екологични мерки. Площите, обработвани по органичен начин, заемат значителна част от общата оборудваема земя на, в Европейския съюз. Under the CAP. There are also no clear criteria or specific requirements that could help ensure enforcement and assess compliance of IPM, even though farmers have been obliged to use IPM. А, земеделските стопани са, са задължени от 1 януаря 2014 година да прилагат интегрираното управление на вредителите, обаче няма, няма достатъчно стимули, няма достатъчно санкции. Е, взето е решение критериите за изпълнение да бъдат определени в националните планове за действие, но до сега това не е така. Наред с директивата за устойчиво управление е, бе въведена категорията нискорискови продукти за растителна защита. Това още от 2009 година. С към днешна дата обаче само 3% от тези вещества, от тези продукти е, са е, на лице за употреба. И най-сетне показателите за риска. Констатираме, че статистическите данни е, за е, пазарния пласмент на активните субстанции, публикувани от комисията чрез Еврострат, не са достатъчно подробни, за да бъдат полезни. Действащото законодателство е по-рестриктивно, отколкото е необходимо, що се отнася до статистиката. И дори данните, които подават държавите членки по отделни активни субстанции, се агрегират от Евростат. Това е негово задължение, което на свой ред възпрепятства проследяването на отделни активни субстанции, като неоникотинидите и, или пък проследяването на нискорисковите. Е, данните, които предоставят държавите членки, също не са достатъчно хармонизирани помежду си, не са достатъчно актуални. От държавите членки се иска да отчитат е, употребата на пестициди за определени култури е, в диапазон от 12 месеца за 5 годишен период – е, поради което Евростат на този етап не може да публикува общо европейска статистика, поради разминаването на отчетността между държавите членки. Целта е да, бъде, да, да бъдат хармонизирани показателите, да бъдат идентифицирани някои вещества като особено приоритетни. Директивата обаче не предписва разработването на хармонизирани показатели за риск. Няма също така количествен европейски показател за намаляването на рисковете. И малко са държавите членки, които имат общи количествени показатели за намаляване на риск. Е, от употребата на продукти за растителна защита в плановите си за действие. През 2018 година комисията предлага два хармонизирани показателя за риска. Те са вече в сила от юни 2019 година. През ноември 2019 година комисията публикува, което означава, че първата оценка, която може да направи, фактически която прави комисията, е, е на лице 10 години след приемането на директивата. Освен това, въпросните показатели не дават указание за начина, частотата и, и, и териториалното разположение на употребата. Съответно, три препоръки към комисията от нашия доклад. Разработката на практически критерии, които могат да бъдат проследявани и проверявани на равнището на отделното селско стопанство. Е, по-нататък трябва да се подобри статистическата информация за употребата на продукти за растителна защита, да се разработят по-добри показатели за риск. Удовлетворени сме от това, че комисията общо взето прие нашите препоръки и изказваме съжаление, че комисията не прие до край препоръка 1Б за включване на интегрираното управление на вредителите в предварителните условия за освояването на средствата по ОСП след 2020 година от части само за 21-27 са засегнати тези критерии, независимо от това, че и парламентът и съветът призоваха комисията да промени е, условията по, АСП за, по ОСП за е, така нареченото кръстовно съответствие след 2020 година. Благодаря ви, госпожи и господа е, членове на комисията. С удоволствие ще договоря на вашите въпроси. Thank you very much. Very clear and straightforward. Um... Благодаря ви, това бе повече от ясно изложение. Колегите да видим сега, които са се записали за изказване. Good. So let's start with Madame McGuinness from the EPP. Госпожа Магинес, е ЕНП. Благодаря, господин председател. Благодаря за е, експозето. Дали сте е, проверявали в рамките на одита доколко достъпни са селскостопанските консултантски услуги в държавите членки? Понеже един от проблемите е от една страна новаторството, научно-изследователската работа, но от друга страна освояването, трансфера на тези научни постижения. Предвид съкратените разходи е, в много държавите членки, достъпа до новото знание е ограничен. Аз съм се занимавал с тази материя за устойчивата употреба и, и наистина много дълъг е промеждутъка между вземането на решенията тук, и тяхното изпълнение. И най-големият проблем, според мен, е липсата на, селските, на селска консултация. А много от земеделските стопани разчитат на производителя е, на, на пестицидите, е, е, с което очевидно поражда противоречие на интереси така че би, би трябвало да се обърне внимание на популяризирането а, на информацията за а, нискорисковите, за устойчивите продукти за растителна защита, за употребата им при крайна необходимост. E Spoštovani председник, hvala za besedo. Pozdravljam kontrolo nad uporabo fitofarmacevtskih sredstev in tudi. Yeah. Ох, извинявам се, а, прекъсват ораторката по някаква причина. Така, благодаря на Сметната палата за направеното изложение. Препоръките, които давате на комисията, са много уместни. Словенските Словенските земеделски производители обаче се безпокоят от нещо. Контролират ли се продуктите, които внасяме от трети страни? Е? Словенските е, земеделски производители трябва да спазват е, редица нормативи и стандарти, толкова по-добре. Обаче, производителите от трети страни, които внасят е, на територията на Европейския съюз, спазват ли същите стандарти? или напротив поставят под заплаха общественото здраве в Европейския съюз. Трябва да се има предвид целият технологичен процес на производство на въпросните продукти за растителна защита. И по тази причина са необходими финансови средства, а не просто административен контрол. Нужни са средства за стимулиране на страните и на производителните региони е, за отказ от най-проблемните вещества. Благодаря следващият оратор от социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Как проверявате селскостопанската продукция от трети страни? В Румъния сме имали много случаи на, на заразени с пестициди за селскостопански произведения, които инак са забранени за внос в Европейския съюз и все пак попадат на нашия вътрешен пазар. И после субсидиите е, за селското стопанство. У нас, в Румъния, е, те са в размер почти половината, нали, 50% по-нисък от това, което се плаща другаде. Е, и това определено нарушава равнопоставеността. Благодаря, госпожа Арена има думата. Аз съм напълно съгласна с току-що казаното от госпожа Магинес. Днес земеделските стопани твърде често получават съвети, консултации от самия производител, т.е. от частния, а не от държавния сектор и не в защита на обществения интерес. И трябва да се види как да се съдейства на държавите членки да стигнат с експертните съвети до земеделските е, производители. На второ място, действително, информация по държави членки. Това, това, това е особено важно, за да се види най-сетне кои държави членки са най-затруднени в тази популяризаторска дейност. Третия въпрос въпрос, във връзка с следващата точка от дневния ред, прочем, седма, за вноса. Доколкото разбираме, комисията днес възнамерява да проявява повече търпимост по отношение на пестицидите в носната продукция, а пък нашите земеделски производители са затруднени в прилагането на директивата. Така че Генерална дирекция Международна търговия на, на Европейската комисия ще трябва да съгласува със съответната служба пак в Европейска комисия очевидно, за пестицидите, за да няма политическо противоречие, е, нали, да не се допуска фактически е, вноса на произведения, е, които, които са, са произведени с опасни пестициди. И, и после въпроса за контрола, земеделските стопани би следвало да докажат, че са изчерпали всички други възможности за растителна защита, преди да прибегнат до неустойчивите или високо рисковите продукти за растителна защита. И трябва да се види как фактически земеделските стопани да извършат при себе си този анализ за законосъобразност. Следващият благодаря и голяма благодарност на Сметната палата за доклада. Важен, много важен доклад според мен. Няколко бележки от моя страна по доклада. Много добре би било, ако докладът по-подробно а, а, разисква данните по държави членки. Нали? Едно е да имаме данни, не по-малко важно е, че нямаме данни. И нали, това трябва да се, това трябва да се прояви а, и да се види какво е положението информационно във всяка от държавите членки. Тъй като общественият интерес е, е основателен. А, по, що се отнася до селските консултации? Напълно съм съгласен. А, не, и не става въпрос само за това какво е станало до сега. Дайте да видим напред как новата ОСП ще се справи с този проблем. Така, очевидно се нуждаем от достатъчно ресурсно обезпечаване за е, е, е, популяризирането на безопасни альтернативи, е, за е, интегрираното управление на, на е, вредителите и за, за съпровождане чрез селските консултации на всеки земеделски производител за възприемане на подходящата екологосъобразна практика. И откъде да дойдат парите, и трябва да направим необходимото, защото подкрепата в рамките на ОСП да се прехвърли от неустойчивата практика към устойчивата практика. И накрая, що се отнася до вноса, е, е, съгласен съм, тук имаме е, отявлен случай на необходимостта от съчетаване на екологичното законодателство и нали, с неговите задължителни нормативи и всички други области на политиката, в това число външно-търговската. Необходимо е да се поддържа един и същи стандарт, що се отнася до общественото здраве и околната среда, както у дома, така и в чужбина. Благодаря. От зелените госпожа Паулос първо. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сметната палата, че ни представи този толкова важен доклад, съдържащ много информация, която е необходима, ако искаме да изпълним Зеления пакт, в който става дума не само за околната среда, но и за биоразнообразието, за устойчивостта. Искам няколко въпроса и няколко коментара. Първо, статистическите данни за използването на пестициди. Сега като мерна единица се използват тонове. Всеки, който разгледа какви са активните вещества, лесно ще установи, че и използването на активните вещества е доста различно, тъй като нивото на токсичност не е еднакво за всяко активно вещество. Когато говорим за използването на антибиотици, учените говорят за дневни дози вместо метрични тонове. Същото трябва да се прилага и по отношение на пестицидите. Въпреки, че официалната статистика твърди, че използваме по-малко пестициди, се оказва, че сме използвали повече поради по-широкото използване на неоникотоноиди. Вещества, които се е, използват на ниски нива, но те са токсични дори на ниски нива. Считам, че трябва да променим начина по който измерваме използването на пестициди, пестициди в селското стопанство. И второ, съгласен ли сте също, че трябва да имаме подходящи показатели, които да отчитат какво е влиянието върху екосистемите? Не е необходимо само да се изследват химическите елементи, активните вещества в пестицидите и как това се отразява върху водните ресурси и други. Но не проверяваме как това се, отказ, как се отразява на биологичното разнообразие в селското стопанство и връзката с използването на пестициди. Аз поддържам тесни контакти с Европейската агенция по околната среда и те имат информация, която е свързана с намаляване на биологичното разнообразие в селскостопански райони, което може да е свързано с използването на пестицидите, според мен. В защитените зони има забрана за някои пестициди, например в местата, включени в мрежата Натура 200 2000. И... Но няма пълна забрана. Ако говорите с гражданите, те казвате, да, това е естествена среда, която е защитена, не се използват пестициди, но всъщност могат да се използват пестициди. За някои може да се поиска дерогация, но тези дерогации обикновено за тях не се говори много от страна на националните органи. Също прилагането на санкции по отношение на изпълнението на правилата за използване на продукти за растителна защита. Могат ли да се заведат на дела за неизпълнение срещу държавите членки? На 11-та страница в вашия доклад има косвено твърдение, че Германия, моята страна, все още не е приложила новия план за действие за пестицидите. Искам да разбера дали това наистина е така или пък това е препоръка как да се коригират нещата. И на последно място, но не е по значение, искам да благодаря на Мартин Хойзик, който постави въпроса за това, че не е особено полезно да се забранява използването на вредни за човешкото здраве пестициди в Европа, да се позволява използването им при продукти, които се внасят по различни търговски споразумения. Може ли да се наложи забрана върху храни, които съдържат пестициди, които са напълно забранени в Европейския съюз? Такава забрана да се запише в търговските споразумения, както и в правилата за вноса. Благодаря, Тимес. Благодаря, господин председател. Аз имам два типа въпроси. Искам да благодаря за представенето на доклада. Този нов доклад е много ценен. Вие казвате в доклада, че Европейската комисия не е могла до сега да въведе мерки, за да може ОСП да подкрепи в по-голяма степен намаляването на употребата на пестициди. Какви стимули са наложителни, за да се намали използването на пестициди и да се спази а, нормативната база, свързана с използването им? как това може да се направи на ниво ниви, ферми и какво е предвидено в стратегията от фермата до трапезата за намаляване на използването на пестициди. Също смесването на пестициди. Тук нямаме достатъчна оценка. Не считате ли, че трябва да се прилага по-често предпазната мярка вместо както е до сега, както се вижда в заключението на вашия доклад. И на третото място въпроса за оценка на дългосрочната токсичност на пестицидите и какви са въздействията върху хората, например, дали имат канцерогенен ефект, дали влияят на репродуктивните способности, т.е. какъв е дългосрочният ефект от употребата на пестициди. Благодаря за Гое Каузенкамп. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Сметната палата за съдържателния доклад с хубавите препоръки. И аз съм сигурна, че тези препоръки трябва да бъдат изпълнени. Имам един конкретен въпрос за дефиницията на интегрираното управление на вредителите. В Холандия дефиницията е толкова широко формулирана, че според правителството и според фермерите, които изпълняват полз, които използват тези средства за растителна защита са свързани с защита на семената. Дефиницията е твърде широка и за това използваме химически вещества в дефиницията. Ето защо става дума за неоникоиди, неоникотиноиди. Как гледате на това? Съгласен ли сте, че селското че интензивното замеделие не трябва да попада под интегрираното управление на вредителите и какви трябва да са последиците за законодателството. Thank you. for the e. Thanks very much, Chair. Um... Благодаря, господин председател. Господин Уолас, Ние сме от е, различни политически групи с Магинес, е, но съм съгласен с това, което те каза за начина по който е, се продават пестициди в Ирландия. Що се отнася до Сметната палата Доколкото разбирам, тя може само да наблюдава случващото се, а не да прави прогнози. Те могат да констатират само това, което се е случило. Затова се питам по какъв начин сметната палата може да измери ползата за обществото, ако искаме фермерите да се откажат от използването на пестициди, а това действително го искаме, това ще струва пари. Когато не използвате пестициди, получавате по-слаба реколта. Ако искате фермерите да преминат на там, това ще струва пари. Може ли Сметната палата всъщност да, да види какво е съотношението стойност и разходи в интерес на обществото. Що се отнася доброволния характер, действително държавите членки са водещи по-скоро, отколкото Европейския съюз тук. И въпросът ми за това е как може да се измерва обществената полза, общественото благо. От ЕНП има а, право да се изкаже само двама души. Магинис отново иска думата. Ще й дам за кратко думата, след това ще си изкажа аз. Благодаря. Мисля, че това е много полезен разговор, а, тъй като тук а, не сме разделени по политически групи. Ние искаме да направим това, което действително а, трябва да се направи във връзка с производството на храни. Но в Ирландия има фермери, както и в други държави членки, които прилагат селско стопанство, което защитава околната среда и биологичното разнообразие. И те го правят, защото имат интерес в тази област и ние трябва да ги поощрим. Също разговарях с представители на Комисията по селско стопанство и те биха искали да направим нещо повече. Използват вредители, например, за борба срещу други е, вредители вместо пестициди. Е, много от вас казахте, че ние имаме политика в общър на фермерите, що се отнася до вноса. След като искаме фермерите ни да спазват определени е, стандарти, защо позволяваме да се внасят продукти, например поражи и други, от други страни, където са използвани забранени тук пестициди. Ние трябва да настояваме пред комисаря Фил Хоган да има последователност в политиката. Обикновено отговорът е, че можем да налагаме забрани само в Европейския съюз, а не извън него. Не, но когато имаме притеснение за използването на продукти за растителна защита в Европа, трябва също да сме толкова притеснени за тяхното използване извън Европа, откъдето внасяме. А, Юта има думата. Благодаря ви. Som så tydligt säger att det behövs en förändring här. Jag vill också tacka för rapporten. Има технически превод. Е, е, проблем. Okej. Okay. Ehm, jag vill starta med att tacka för... Eh, Бих искал да благодаря на Сметната палата за изготвения доклад и за качеството на дебата в тази зала. Изглежда имаме повече допирни точки между политическите групи за това колко е важно да се осъществи промяна по отношение на използването на пестицидите, на остатъците от пестициди, защото това не е устойчиво както за екосистемата, така и за здравето ни. Това е заплаха за биологичното разнообразие. Трябва да гледаме на този въпрос много по-сериозно и в бъдеще. Радвам се да чуя, че има един хор от общо мнение. Как можем да допускаме обаче използването на, продукти, в които са вложени пестициди отвън, след като сме ги забранили тук? Те са също толкова опасни за екосистемите ни. Ние трябва да бъдем ясни в ОСП, да има повече стимули, за да се промени подхода на хората. Аз вярвам в директивата за устойчивата употреба за да можем да осъществим обрат. Мисля, че инструментариума, с който разполагаме, е доста слаб, за да се извърши промяната. Благодаря ви за вашия доклад. Радвам се, че всички в тази комисия говорим в тон. Господин Кунфа, аз също съм се включил в списъка за изказване. Искам да благодаря на Сметната палата за изготвения доклад. Той излиза в подходящия момент и е много ясен. В него са отразени позиции, които са широко споделени от нашата парламентарна комисия, както и от по-голямата част от Европейския парламент, както стана в резолюцията относно Зеления пакта. Ние имахме възможност да се върнем и по доклада по собствена инициатива относно стратегията от фермата до трапезата. Ако можем да правим връзка между използването на тези пестициди в селското стопанство е в екосхемите. Сега между двете политики селско стопанство и екология има връзка в тези екосхеми, които целят да се променят практиките, прилагани от фермерите. Мисля, че има мнозинство в Европейския парламент, които устояват тези позиции, заложени в доклада ви. Относно вноса, това е въпрос по-скоро към Европейската комисия, както и на Генерална дирекция Санте от Европейската комисия. Има широко представителство от тяхна страна тук в залата. Ние знаем, в момента се води дебат в Европейската комисия, в Генерална дирекция Трейд, Агри и Санте на Европейската комисия. Вие трябва да кажете на съответните комисари, че в Европейския парламент има широко подкрепа от госпожа Магинес до господин Уолъс в подкрепа на това, че трябва да прилагаме същите правила към нашите селски стопани и към вноса. Относно а, правното основание, ако Бразилия, Индонезия или други страни, от които внасяме продукти, искат да запазят своето биологично многообразие, могат да го направят. Това е техен проблем. Така е, действително. Но ако ние искаме нашите селски стопани да възприемат тази политика, не можем да използваме тази аргументация. Да, има проблем. Аз съм чувал Генерална дирекция да говор... тър, трейд да говори по въпроса, но не може да използваме тези аргументи като димна завеса и да кажем така и е, нищо не може да се направи. Това се вижда в различните текстове, които сме приели, резолюции и други. Сега отново слагам шапката си на председател. Ще ви дам отново думата за да отговорите на въпросите, които бяха поставени е, към е, Сметната палата. След това ще дам думата на представители на генерация е, Санте. Първо на въпроса на господин Уолас. Какъв е мандатът на аудитора? Какво можем да направим по отношение на измерването на обществената полза или благо? Не Европейската сметна палата определя целите или определя политиките като такива. Това се прави от комисията, съвета и парламента, но Европейската сметна палата трябва да провели да има цели, дали действията, които са подбрани, ще ни позволят да достигнем до тези цели, дали системата за мониторинг е на лице, за да можем да наблюдаваме дали са определени целите, и да разполагаме с достатъчно данни за определение на политиката в бъдеще. Може би няма да мога да отговоря на всички поставени въпроси, но искам да благодаря за изразените мнения и въпроси. Виждам, че тази тема е от голям интерес. За съжаление, не разполагаме с достатъчно време. Този доклад излиза в подходящия момент обаче. Относно консултативната система, въпросът на госпожа Магинес. Това е, е една от политиките, заложени е, в директивата за устойчива употреба. Е, в националните планове трябва обаче да се определи точно какво се има предвид под интегриран контрол върху вредителите когато става дума за прилагането на тези принципи, които са задължителни от 2014, трябва да е ясно за органите, които отговарят по въпроса, какво се изисква. Това трябва да е ясно и за фермерите, какво се очаква от тях, за да не бъдат санкционирани. Нищо, но не много добре ясно нито за националните органи, нито за фермерите какво точно представлява и какво се изисква съгласно този интегриран контрол върху вредителите. Относно въпроса на господин Новак, относно проверката върху продукти, внасени от трети страни. Ние правим допълнителна проверка относно биохраните, виждаме, че някои проверки се правят от страна на комисията в съответните трети страни, но вероятно тези проверки не са достатъчни и трябва да бъдат подсилени, ако искаме да кажем, че вноса от биохрани от трети страни действително отговаря на изискванията към биохраните. Подобен въпрос дойде и от господин Шотаро Преминавам към въпроса на госпожа Арена. Фермерите получават а, а, консултации от частни компании. Това е свързано и с въпроса на госпожа а, Магинес. Ние бихме подкрепили създаването на а, обществени консултантски а, услуги, каквито вече съществуват в някои от държавите членки. Това, което е най-важно относно альтернативите, е, че трябва да видим какво могат да използват фермерите, ако се забранят високорискови пестициди. Има на лице пестициди, които са ниско рискове след 10 години прилагане на директивата за устойчива употреба. Тези нискорискови рискови пестициди е установено, че техните активни съставки съставляват едва 3% от вредните елементи. Относно въпроса на господин Хойзик за данни на ниво държави членки. Това, което казахме, е, че някои държави членки, като Франция, например, публикуват данни за всяко активно вещество – но дори когато те представят тези данни на Евростат, Евростат ги агрегира, което ни не позволява на практика да направим адекватен анализ. Е, Европейската сметна палата може да използва и други е, канали за събиране на данни, нещо, е, което Евростат е, няма възможност да прави. Може би трябва да се промени за законодателството, така че Евростат може да събира данни за всяко активно вещество по-отделност, така ще можем да правим по-добър анализ, анализ на използването на пестициди. Госпожа Паулс постави няколко въпроса. Един относно качеството на пестицидите, които се използват. В доклада ние казваме, че имам хармонизиран показател за риска и съгласно резултатите от комисията, пестицидите, използването им намалено с 20%. но това е свързано само с пестициди, които са били в група, която не е била одобрена и за това не са били на разположение на пазара, за да ги купуват фермерите. За това намаляването от риска от пестициди не е достатъчно добре отчетен. Ние предлагаме комисията да подобри показателят хармонизираният показател за риск. Искам да кажа, че в момента също извършваме два одита биологичното разнообразие в земеделските земи и второто проучване за опрашителите. През юни може би ще излезе доклада за опрашителите. Относно използването на пестициди в защитени зони, този въпрос ще се обхвани в доклада ни за опрашителите. Относно интегрирания контрол върху вредителите, тук е, е необходимо да се подобрят националните планове за действие, за да се изясни какво точно означава това. Допълнителни действия са необходими. Фермерите могат да бъдат санкционирани, че не прилагат принципа за интегриран контрол върху вредителите. Ние посочихме един пример в е, Нидерландия, където е установено, че 20% от фермерите е, не са изпълнили изискванията, но не са били санкционирани за това. Беше поставен въпрос е, за това как можем да проверим, че това, което става какво точно става на полето. Това може да се реши от страна на държавите членки в техните планове за действие. Трябва да се предвиде действия, които могат да бъдат прилагани в това отношение. Необходимо е също да се направи повече, да се намерят альтернативи, при да се забранят всички пестициди. Относно дългосрочния ефект от токсичността на пестицидите. Това не беше обект на този доклад. Госпожа Казелкам каза, че в Нидерландия че са предприели мерки по отношение на интегрираното управление за контрол и това е предвидено в плановете за действие. Това а, трябва да се направи, както е посочено в доклада, от държавите членки, действително. Останалите въпроси, а, мисля, че бяха по-скоро отправени към комисията. Извинете ме, ако съм пропуснал да отговоря на някои от въпросите, отнасящи се до Сметната палата. Сега ще дам думата на комисията, генерална дирекция здравеопазване. Първо, за да приключим първия дебат и за да открием следващите, тъй като много от въпросите са взаимно свързани. И така, думата има комисията, за да отговори на първия въпрос. И разбира се, ще положим началото на следващия дебат. Благодаря, господин председател. Мога ли да дам думата за устойчивата употреба на моя колега, който работи по този въпрос. След това последващия въпрос ще поем аз. Храбро е, каза председателят. Благодаря на Сметната палата за този доклад. Приветстваме го и работих с Сметната палата по разработването ми. Сега анализираме направените препоръки. Докладът е навременен, защото бихме казали, че една от целите на Зеления пакт и стратегията от трапезата до от фермата до трапезата са свързани с намаляване на рисковете върху човешкото здраве и да, и да не се разчита толкова на пестицидите. Много от въпросите в стратегията са свързани с препоръките на Сметната палата. Ние смятаме, че набелязваме сериозно намаление на риска от продукти за растителна защита от последните 10 години, но сме съгласни, че има какво още да се направи. Интегрираното управление на вредителите е важен инструмент, който трябва да се използва, за да се постигнат целите. И има какво да се направи за по-добро приложение на този инструмент държавите членки. Разговаряхме с Генерална дирекция селско стопанство в контекста на подкрепата за устойчивостта и разговаряхме и с Генерална дирекция околна среда по въпросите на наблюдението. Не мога да обхвана всички точки, но ще се занимая с основните заплахи и след това ще дам думата на Сабин, която ще отговори за вноса и трети страни и ще дам думата на колегата от Генерална дирекция селско стопанство по въпросите свързани с, АСП, с ОСП бяха повдигнати въпроси за нарушение и изпълнение. Директивата за устойчива употреба сега е част от регламента за контрол. Следователно, държавите членки разполагат с нужните инструменти за, за контрол върху изпълнението или неизпълнението. Един от проблемите, които обсъждаме е изпълнението на директивата от страна на държавите членки. Провеждаме одити и предприемаме мерки спрямо държави членки, в които има нужда от допълнителни мерки. Не изключваме, разбира се, и завеждането на процедура за нарушение. Много важен въпрос са показателите и тяхното подобряване до, още преди доклада на Сметната палата, ние си дадахме сметка, че индикаторите трябва да бъдат подобрени. Проведахме разговори е, за събирането на данни с е, ИСТАТ. Имаме регламент за събиране на данни за, пест, за пестицидите в селското стопанство и заключението, че ние че имаме нужда от дезагрегирани данни по държави членки, за да могат да се взимат решения възосновата на по-детайлни данни. Освен това имаме нужда от информация за използването и след като получим тези е, подробности можем да разработим е, допълнителни е, индикатори за употреба, дози и друга информация, с която в момента не разполагаме. В контекста на подобряване на приложението на интегрираното управление на вредителите, си даваме сметка, че е много важно да се дават независими консултации и съвети имай, когато преразглеждаме законодателството, ще видим как може да се повиши независимостта и как да се осигуряват по-независими консултации за интегрирано управление на вредителите. Имаше конкретен въпрос за германския национален план – като част от стратегията от фермата до трапезата ще разработим доклад за изпълнение на директивата за устойчива употреба и оценките на плановете за действие на държавите членки. Така ще получите повече информация. Националният план за действие за Германия е внесен. Сега ще дам думата на Генерална дирекция селско стопанство. Благодаря. Е, аз мога да обобщя обобщ... Е, мога да обобщя въпросите, свързани с ОСП. И имаше две групи въпроси. Как може да помогне ОСП за устойчива употреба на пестицидите от фермерите. Имаше и конкретни въпроси а, за консултациите предоставени на фермерите по ОСП. Аз мисля, че ние трябва да направим разграничение между сегашната ОСП и бъдещата. Няколко думи за това какво ще включва бъдещата ОСП. Сегашната ОСП отчита значението на устойчивата употреба на пестицидите. Предвидени са редица инструменти, кръстосаното спазване, което е връзка между плащанията по ОСП и спазване на законодателството за пестицидите. Системите за консултации на фермерите са част от ОСП, Държавите членки трябва да осигуряват консултации, особено по директивата за устойчива употреба и интегрираното управление на вредителите и също така екологизирането на преките плащаните. Оперативната програма за плодовете и зеленчуците включва екологичен елемент и в него интегрираното управление на вредителите е важен аспект. По втори стълб, както знаем, има възможности за финансиране за мерки за климата, в това число прилагането на ИУВ. Всичко това е принос към устойчивата употреба на продуктите в бъдеще бихме искали да засилим това участие. Например, в бъдеще обвързаността с условията ще включва всички съответни разпоредби на устойчивата употреба, в това число възможността държавите членки да направят връзка с плащанията по СМС, по ОСП, чрез различни елементи на условията. По този начин фермерите ще са по-наясно с изискванията и с това какво трябва да предприемат, за да ги е, спазят. Обвързаността с условията ще се допълва от е, стимули. Господин Камфен, вие цитирахте екосхемите. Много е важно това, че ще се използват е, средства от стълб 1 за устойчивата употреба на пестициди има плащания по стълб 2. Там е предвидена повече гъвкаво за държавите членки и тези държави членки ще разработват стратегия за да се постигнат целите, които в, са заложени в директивата за устойчива употреба, устойчива употреба на пестициди. Както виждаме, има потенциал за развиване на устойчивата употреба на пестицидите, възможности, които излизат извън рамките на нормативната база. Що се отнася до консултациите, въпросът е много важен. Фермерите имат нужда от тях, за да прилагат добра практика при използването на пестициди сегашната сегашната система за предоставяне на консултации предвижда възможността фермерите да търсят от националните органи консултации за устойчивата употреба на пестицидите. Как се прави оценка и как се, как се оценява изпълнението от страна на държавите членки. Е, провеждаме проучване, резултата ще бъде готов след няколко месеца, разговаряме с държавите членки, предвидели сме и семинар и констатациите и държавите членки могат е, да е, търсят консултации за интегрираното управление на вредителите и е, устойчивата употреба на пестицидите. Сега по въпроса за неутралността на консултациите. Този принцип вече е заложен в сегашната система за консултации на фермерите, но в предложението това изискване е, ще бъде формулирано по по-експлицитен начин. Благодаря за това, че ми дадахте думата. Веднага ще навляза в повдигнатите въпроси. Най-напред да ви кажа докъде сме стигнали с проекто оценката за регламента за пестицидите. Чухте, че и работим в няколко насоки. Зеления пакт, стратегията от фермата до трапезата. Целта ни е да постигнем резултати през следващи няколко седмици. Искаме да направим и оценка на регулаторната рамка Рефит както и да представим втория доклад за директивата за устойчива употреба. Това означава, че ще сме разработили цял пакет и темата ще бъде включена в сред приоритетите на Зеления пакт. Докладът Рефит за съвета и парламента ще отрази констатациите на оценката на РИФИТ, ще се отчетат въпросите зададени от парламента в двете е, резолюции на парламента. Като имаме предвид, че парламентът отчита че при нас системите за одобрение и издаване на разрешително са сред, най сред най-строгите в света. Ние трябва да подобрим ефективността с ефективността, с която се изпълнява регламента. И така, от една страна можем да потвърдим, че регламентът дава резултат при опазване на човешкото здраве и околната среда. Критериите за одобрение са строги. Процентът активни вещества, които са опасни, е много нисък. Става дума за 2% от общия брой активни вещества. Очакваме броя да продължи да спада, но очевидно ние трябва да продължим да работим, за да, се, за да не разчитат фермерите толкова на химическите пестициди, да се ориентират към по-низко рискови такива. Работим и по забавенията в системата, които водят до проблеми с ефективността. Това е основната цел на мерките, които ще разработим. Също така трябва да се подобри прозрачността на процедурата за оценка на риска чрез директивата за, оценка, за системата за оценка на риска и, както казах, възнамеряваме да, разра... да разработим поредица от мерки, насочени към същностните въпроси, повдигнати от а, дейността по а, рефит. Сега да се върна на въпросите. Чухме от сметната палата, че нискорисковите активни вещества и веществата, обозначени като такива, са в момента 3% от активните вещества. Комисията вече е предприела редица мерки, за да увеличи достъпността и обозначаването на нискорисковите активни вещества. Това е свързано и с, с забавенията в системата за прегледа и преразглеждането. Трудностите са предимно на ниво държави членки. По-голяма част, по-голямата част от активните вещества, които се продават на пазара в момента, трябва да отговарят на изискванията за нискорискови вещества, но има нужда от специален процес за обозначаването им като такива. Друга положителна тенденция е това, че от новите приложения, а те са десетина всяка година, 50% са или вещества, които очакваме да са ниско рискови, или пък биологични. И в този смисъл индуст, секторът, онези, които разработват пестицидите, са наясно с това на къде да бъде насочено вниманието им в бъдещето. Процесът трябва да се ускори е, очевидно, но нещата не, картината не е толкова мрачна. Сега големият въпрос за, внесени, за внасените продукти – Основното равнище на остатъка е остатъкът, който се запазва постоянно, независимо от това дали говорим за продукти, произведени в Европейския съюз или пък са внесени в Европейския съюз. Това ниво е оценено от към риск Оценката на риска е извършена от Агенцията за безопасност на храните на Европейския съюз. При всички случаи, независимо дали става дума за ли е произведено в тук или се е внесено, е... безопасността за потребителите е гарантирана. Няма непоследователност в политиката. Очевидно има случаи, в които активните вещества или не получават одобрение в Европа. Това може да се случи поради липса на търсене. Вредителите в Европа са по-различни, отколкото в други части на Европа и за това не се налага да се иска одобрение. Или пък не отглеждаме у нези култури, за които се използват тези пестициди. Вярно е, че също така забраняваме активни вещества и тогава праговете се намаляват. Има е, безопасен праг, който може да се определи, който е приложим и към вносните продукти. Чухме много за условията за равнопоставеност. Когато говорим за внос, трябва да видим какво внасяме. Ние внасяме много стоки, които произвеждаме в Европа. Внасяме обаче и стоки, които не произвеждаме в Европа или не ги произвеждаме в достатъчни количества като екзотични плодове и зеленчуци, кафето и чаят са примерите, за които веднага се сещам. Също така фураж за животни, за който зависим от внос от трети страни, особено соята. Ниво, условията на равнопоставеност са едно, но и потребителят иска предлагане на богат асортимент плодове и зеленчуци. И както казах, човешкото здраве е гарантирано. Спомена се, че комисията е по-толерантна към някои много токсични пестициди. Това не е точно. Ако пестицидите са много токсични, е трудно да се създаде безопасен прак. И ако, след като сме определили прак, очевидно пестицидът не е толкова опасен. И накрая, може би, няколко думи за контрола, който провеждаме. Сметната палата обясни, че има контрол върху е, органичното производство. Ние извършваме контрол и в трети страни за използването на пестициди. Това се осъществява от колегите в дирекция Одит. Това е едно ниво на контрол в трети страни, за да следим контрола им върху използването на пестициди. Провеждаме контроли на и при навноса. Цяла категория продукти се подлагат на такъв контрол на границата, взимат се а, проби, извършваме аналитични измервания и разполагаме с данни за тези проверки. И накрая в Европейския съюз провеждаме контрол върху продаваните на местния пазар стоки. И резултатите, които получаваме, са много положителни, що се отнася до безопасността. Председателят, съжалявам, ще трябва да ви прекъсна, защото ни остават само 10 минути и искам да дам възможност и на депутатите, а не само на комисията. Благодаря ви за коментарите. Сега от Колегите са записали. That's it. Okay. I close the list. Повече няма да приемам заявки и започваме с зелените, защото вие настояхте за този дебат. Благодаря тъй като остават де само 10 минути, е малко трудно. Ще започна с темата, която е най-важна за мен. Европейския съд миналата година излезе с решение по едно дело по оплакване за не спазване за, за директива, която не защитава човешкото здраве, тъй като активните вещества не са правилно оценени и Европейския съд прецени, че една фирма не може да избира активното и неактивното вещество. Държавите членки, които отговарят за одобрението на продукта, могат да кажат, не сте направили проверка по дадено вещество. И те мога да кажа, че вашето, вашата активна съставка е ясна, но може би има и други активни вещества и затова трябва да, да ни предоставите допълнителни данни. Държавите членки не го правят и мерките не се оценяват. Въпросът им е как ще се погрижи комисията това да стане и може би трябва да се определят правила за проверка в продукта за растителна защита, не само на активните вещества, тъй като има много съставки, които се използват и повишават токсичността. И второ, възнамерявате ли в 11.07 да включвате всичко това, което е заложено в решението на парламентарната комисия?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 е, научно-развойна дейност. Производителите на химикали е, търсят ли нови продукти, тъй като дългия период е, на проверка? Имате ли подробности по въпроса и какво може да е въздействието? Извършват ли се проучвания другаде? Второ, всички сме наясно с това, че в много африкански страни има нашествие от скакалци. Искаме да намалим зависимостта си от методите за борба с вредителите и бих искала да чуя как можем да подобрим не само темповете, но и постигането на добри резултати го пак, от, е, пак за НП. Чухме задачата сега е да се намали броят на пестицидите, но знаем, че количествата остатъци е, са много ниски, по-ниски отколкото въобще са били някога. От е, гледна точка на Германия искам да кажа, че е, биологичното замеделие работи по същия начин като интегрираното управление на вредителите. За органичните ферми не можем да твърдим, че няма нужда от пестициди. От тук и моя въпрос – предвидени са много освобождавания за неотложни ситуации и освобождаванията са различни за различните страни. Медния сулфат, например, каква роля играе той в работата на комисията? Господин Полчак. Благодаря. И аз ще бъда много кратък. Аз мисля, че ние трябва да помислим за подкрепа за фирмите, за да бъдат те мотивирани за разработване на заместители. Процесът за регистрация е труден, продължителен и изисква много инвестиции. Въпросът ми е как ще подпомогнем фирмите, е, за да бъдат те мотивирани да разработят новия тип е, вещества на пазара няма достат... без друго няма достатъчно активни вещества. Освен това, нямаме достатъчно данни за токсичността на тези препарати. А те трябва да се предоставят е, по-широко на държавите членки. Мария Арена. Благодаря по въпроса за прага на токсичният остатък за продуктите. За трети страни комисията предвижда да се разреши присъствието на такива остатъци в нос на, на, вне, на внасени храни под и това е резултат от лобирането на химическите предприятия. Онова, което въз, възнамерявате да направите, е недопустимо. За бана има. Сто, има продукти като бананите, при които няма остатъци, но из, отглеждането им е свързан с биологичното разнообразие. И накрая вие говорихте за контрол на границите. Аз имам голямо доверие в граничния контрол върху храните, но знам, че там липсват средства. Аз съм работил за нелегал, нелегалния внос на дървен материал в, през белгийските пристанища свободно преминават а, такива, а, такъв незаконен дървен материал. А, можем ли, въжи ли същото а, за а, храните с, а, ми, с а, висок прах на токсична, токсичен остатък? E, panie przewodniczący. целем rolnictwa jest... Благодаря, господин председател. Главното предназначение на селското стопанство, съжаление, е, е да интензифицира производството. Там да се постигнат максимални добови и максимални печалби за производителите. Един от начините за това е, е употребата на пестициди с е, унищожително въздействие за човешкото здраве и природата, което е неопровержимо доказано от, от е, научните среди, от неправителствените организации. Пестицидите увреждат водите и съответно други, други живи организми, риби, птици и насекоми и, и представят естествено риск за потребителя. От тук въпроса ми. В рамките на стратегията от фермата до трапезата, ми се предвижда устойчиво производство на здравословни хранителни продукти. Възнамерявате ли в тази връзка да ограничите употребата на пестицидите и гарантирате контрола върху тях с оглед въздействието им върху околната среда и човешкото здраве? Позволете ми е, да ви е, напомня че е, една, една а, лаборатория е, бе, бе закрита, бе преустановена дейността и в тази връзка, тъй като имаше неопровержими доказателства, че е, се използват лабораторни животни по неправомерен начин следващият оратор. Позволете ми да напомня, че е, комисията все още закъснява. Преди година трябваше да публикува доклада, така наречен Рифит, за, за преработка на уредбата. Няма го. А това, което ви показвам тук, тая дебела книга, е оценката направена от Европейския парламент. И там категорично се констатира, че начина по който е, прилагаме законодателството по настоящем е, е, не е ефикасен. Добре е, значи, че е, комисията възнамерява да предприеме инициативи е, за, в това число, е, за ускоряване употребата на нискорискови альтернативи и извеждане от употреба на рисковите. Но, но, но две неща ме интересуват наред с и малко по-подробна информация за плановете на комисията. Първо, комисията какво казва, че 50, в 50% от случаите молбите за е, разрешение са за нискорискови пестициди. Все едно да кажеш от новите е, енергоисточници, които внедряваме по-настоящем, 50% са възобновяеми. Новите пестициди трябва да бъдат на 100% нискорискови. И какво замерява да направи комисията, за да, за да постигне това? И след това, по 17 член има ни възможности за продължаване на срок на разрешението. Е, е, и става въпрос за пестициди, които са доказани, че са, са е, опасни, че поначало не би трябвало да бъдат разрешени, или трябва да бъдат спрени. Сегашните насоки за оценка на риска от пестицидите се оказват неефикасни и не вършат работа. Една от причините за това е, че са разработени заедно с е, промишлеността, с производителите следователно, не са привлечени независими научни експерти. И, и значи, за да се спре отрицателното въздействие, загубата на биологично многообразие, трябва да се актуализират тези насоки. Освен това е известно, че някои лаборатории са е, извършили на практика измама. Възнамерява ли комисията, значи, да актуализира тези насоки, като се допита до независими научни работници – а не до производителите на пестицидите и до е, не особено добросъвестни лаборатории. Така на краища в научните среди е, е, е известна система за партньорска проверка, така се каже, на научните публикации и, и, и, би, и би трябвало комисията да се възползва от това. И на второ място вече се каза тук за продължаването на срока на действие на разрешението на пестициди, които е, са доказано токсични и канцерогенни. Е, как, тук колегата току-що повдигна този въпрос. И накрая госпожа Азикал. Да, благодаря. Добре би било комисията да коментира е, е, и въпроса повдигнат от Сметната палата при това, именно за интегрираното управление на вредителите. Какво възнамерява да направи също така комисията, така че да се проучва дългосрочната, дългосрочният токсичен ефект, в това число канцерогенен и ендокринен? А, после въпроса за подновяването на разрешителните. Какво се прави, за да се сложи край на, на, на рутинното продължаване на сроковете на разрешителните? Ние, ние сигнализираме за това вече от години. Е, комисията отново продължава разрешенията. Чуваме на 34 вещества. Е, и твърде често е, се чува, че срокът прекалено дълъг, на, на обработката е, на, е, на заявленията, поради натовареността на ЕФСА. Защо комисията не се е, позове на 21-я член, който и дава възможност да вземе решение? Специално е, токсиконозола. Какво е положението след проведените разисквания? Благодаря. Три минути на комисията за отговор, не повече. След това имаме е, е, точка от дневния ред е, за COVID-19. Накратко, надявам се, и след това въпросите за стратегията ферма до трапез. Добре, накратко, неактивните вещества. Напълно разбирам въпроса ви добре напредва работата по така наречените коформуланти, т.е. съпътстващи вещества. На следващото заседание на постоянния комитет ще представим проекто списъка. Продължаваме работата по безопасността и с енергийния ефект. Е, що се отнася до смесените е, продукти или, препарати е, през април ще излезем с доклад. Тук научната материя е изключително сложна не се протака, просто много е сложно наистина. Е, е, работи се по две системи и няма да навлизам в подробности, но ЕФСА, е, Агенцията за хранителните продукти, ще докладва през април. На, намаляване на зависимостта от препаратите, разбира се, напълно съм съгласна с вас. Трябва да помогнем на земеделските стопани да възприемат интегрираното управление на вредителите, внедряването на альтернативи е, и стратегията от фермата до, до трапезата е, е точно по целесъобразния е, инструментариум. Сега, въпроса въпроса за импрегнирането на, на, на посевния материал, да, е, е, е, поручва се тази възможност, доколкото по този начин ще се прилага далеч по-малки количества пестициди, особено от вида неоникотиноиди органичното земеделие не е, е непестицидно. Е вярно е това. Но там има сериозни ограничения, специално по медния сулфат. Е, и, и, и, и фактически органичното земеделие не прави изключение по отношение на мерките за намаляване употребата на пестицидите. Е разработка на нискорискови е, пестициди, да, на, 100% безрискови, това би било добре. Е, започваме в момента да разглеждаме информационните изисквания така че процесът на заявяването за, за разрешение и на проучването на, на даденото заявление да, да, да съответства на характеристиката на самия пестицид, да не е, да не е стандартно за всички. Uh, the expectations are high. I, I е, очакванията са, са високи. Разбира се, надявам се е, вашата генерална дирекция и ресорния комисар е, по здравето да, да отговорят на тези очаквания. Благодаря за участието, благодаря на комисията. Сега ще пристъпим към последната част от днешния дневен ред за тази сутрин коронавирус или COVID-19. Имаме двама докладчици, един от Генерална дирекция здравеопазване, е господин Рая, на колесе се лъжа от комисията, и от Стокхолм по видеоконферентна връзка. Надявам се да я осъществим. Е, директор на Центъра за контрол върху е, заболяванията госпожа Амон е, беше възпрепятствана да, да, да присъства тук на място, така че ще я чуем от Стокхол. Но първо за 10 минути нека да чуем генералната дирекция, да ни дадете актуална информация, какво е положението към момента и евентуалните е, е, препоръки, които дава комисията. Благодаря. Бих искал да ви информирам наистина за сегашното положение по, по COVID-19. Министрите на здравеопазването за първ път обсъдиха а, а, разпространението на, на заразата на 20 февруари, на 13 извинете февруари. Към 13 февруари 44 случая в Европейския съюз и Великобритания. Три седмици по-късно сме на 3400 случая е навсякъде в Европейския съюз. На практика Великобритания, Монако, Сан Марино, Швейцария, т.е. наред с Европейския съюз. Е, значи, виждате, от 44 на 3400. Повечето в Италия, повече от 2500 случая в Италия. По-настоящем, освен Китай, най-засегнатите страни са Република Корея, Южна Корея, повече от 5000 случая, Италия с около 2500 и Иран с 2300. Вирусът е, е, е засегнал общо взето до сега около 70 страни, е, всички континенти Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, чийто представител ще изслушате след малко, ежедневно представя епидемиологични доклади и оценки и излиза с препоръки. Като последната оценка на този център – е, гласи, че рискът свързан с е, това заразно заболяване за човека в Европейския съюз по-настоящем се определя на умерен до висок, в зависимост от вероятността от разпространение и въздействието на заболяването. Значи в отделни страни е, рискът е висок, но общо за Европейския съюз все още сме на фазата на овладяване или, или задържане което означава проследяване на контактните лица и контролиране на, на, на групите заболели. Полагаме усилия и за готовността в крайно неблагоприятен случай. Комисията работи с държавите членки, за да се подготвят те за по-нататъчно разпространение и нарастване на броя на заболелите е, в това число е, е, кризисно нарастване на капацитета за полагане на медицински грижи, защита на рисковите групи, особено уязвимите, възрастните, хората с хронични заболявания – е, разговаряме също така за адекватно финансиране с държавите членки и разбира се за изпълнението на тези, на техните епидемиологични или пандемични планове. И всяка страна има такъв план. Комисията значи, осигурява методическата, финансовата и, и организационната подкрепа. И отговорът, реакцията се координира с държавите членки. Разбира се, всички е, въпроси от е, областта на общественото здраве са юридически прерогатива на отделните държави членки. В тази връзка комисията е, напомня, че мерките следва да бъдат целесъобразни, пропорционални, научно обосновани е, и съответни на всяка отделна фаза на пандемията. Мерките следва да бъдат е, въведени бързо за прекъсване на, на предаването от човек на човек и колкото се може по-бързото овладяване на вируса. Например, мерките е, биха могли да бъдат такива, без това, което ще кажа сега да е изчерпателно. Оценка на, на целесъобразността на условията за обществени прояви, е, временното затваряне на образователни на учебни заведения, е, е разпространението на материали за лична защита, е, е, привличане на е, пенсионирани е, медицински работници или студенти по медицина, специално разпространение на медицински материали, осъществяване на връзки с производителите им за това и а, някои нормативни мерки, в това число карантина. комисията е, е, е консултирала държавите членки в това отношение, възоснова на, на насоките на СЗО и на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. И от тук нататък е, е, приемането на такива подходящи мерки е, би могло да, да, да способства за забавянето на, на разпространението. Така печелим време. И толкова по-важно, за да може е, здравеопазването, здравните системи да се подготвят е, за очакваното нарастване на броя на, на пациентите и съответно междувременно за разработка на антивирусни препарати. Е, приканваме държавите членки да, да, да продължат усилията си по разпространяване на, на информация, обществената осведоменост е, е нещо важно. Е, казано и до сега е, следва да се опрем на фактите, на науката и да дадем отпор на фалшивите новини, които се разпространяват в тази връзка. Европейската комисия поддържа контакт непрекъснато с държавите членки по линия на електронната система за ранно предупреждение – на второ място Комитета по здравната сигурност, е, който на високо равнище се състои от представители на, на всички Министерства на здравеопазването. И на трето място мрежата за обществено осведомяване, с която разполагаме. Те по тези три канала е, се надяваме да, да разпространяваме достоверни и еднообразни послания. Е, важно е да се подчертае необходимостта от координация на мерките за възпрепятстване на по-нататъчното разпространение. Едностранните решения на отделни държави членки е, могат значително да повлияят общо европейският отговор. Подчертавам, между другото, че СЗО по-настоящем не препоръчва каквито е да било ограничения на пътуванията нали, и движението. Ние ще очакваме по-нататъчните е, е, изявления на Европейския център за превенция и контрол. И последно, господин председател, е, комисията започна обща процедура за обществена поръчка за лични защитни материали за доставка. Е, процедурата е вход, не мога да ви дам много подробности, но е, на пазара е, вече е на лице дефицит на тези материали и трудно ще можем да удовлетворим всички нужди на всички държави членки. Имаме също така няколко съвместни действия за подкрепа на лабораториите, например, по входни пунктове също така. По здравната програма и нашите агенции, в това число от Центъра за превенция и контрол, но и Европейската агенция за лекарствените средства за въздушната безопасност са привлечени е, да участват в отговора на кризата. Що се отнася до защитата на, на нашите граници, бих искал да, да посоча, че на 26 феврари министрите на здравеопазването на Италия и на съседните на Италия страни заседаваха в Рим за изработването на координиран подход в Италия и в съседните страни. Министрите отбелязват подкрепата си за не въвеждането на проверки по вътрешните граници, за приемането на каквито и е да било на този етап непропорционални и неефикасни мерки. Е, съветът на министрите на здравеопазването заседава отново утре и е, на това заседание комисията категорично ще, ще препоръча е, пропорционалност, ефикасност и координация е, ще поискаме също така държавите членки своевременно да ни уведомяват за потребността си, всяка една от тях, от общоевропейска подкрепа. Е, Нашия е, директор, тук от Генерална дирекция управление на критични ситуации, също е тук и може да се включи при необходимост. Да, каза председателят, ако възникват такива въпроси. А сега да чуем от Стокхолм директора на Центъра за превенция и контрол на заболяванията. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Благодаря на секретарията и на техническите служби на Европейския парламент за това, че се умяха да преодолеят всички технически проблеми, с които обичайно се свързва всеки един телемост. Да не говорим, че междувременно всичко това ще се излъчва на живо в интернет и ще се осигурява, казва председателят, синхронен превод. Uh, uh, Имате думата. Благодаря, господин председател. Дам актуална информация и да е, е, формулирам последната оценка на риска. Надявам се, виждате това, което има зад мен е, да, на екрана. Обща епидемиологична ситуация в света, както се каза, повече от 95 000 случая има вече. Моля, дайте следващия екран. Извинявайте, ако... Ня... Дали може на пълен екран да пуснете диапозитива? А иначе по електронен път ще разпространим а, а, тези екрани. Дайте следващия и ще се види ето. Uh, повече от uh, 3300 смъртни случая обаче, виждате тук. В синьо хистограмата uh, сочи положението извън Китай и от миналата седмица насам виждате, превишава броя на новите случаи извън Китай и превишават тези в Китай. Тук виждаме положението в ЕС, зоната за свободна търговия, плюс Великобритания и Европейския съюз, над 4000 случая, 112 смъртни от тях. В жълто с случаите от Италия, и на 21 февруари, виждате, започваме с 4 случая. И само за две седмици се стига до повече от 3000. Е, което иллюстрира способността на вируса да се разпространява. И за напред, през последните две седмици е, броят на случаите в няколко страни също нарасна. Наред с Италия, значи Франция, Германия и Испания different uh, ranging from still и вече в е, други, другите страни имаме различни случаи. Твърде малко са все още страните без от е, е, регистрирани случаи и няколко държави членки с големи групи засегнати лица. Е, ние наблюдаваме положението, непрекъснато го преоценяваме, е, поради което публикувахме миналия понеделник нова оценка, пета версия, пета актуализация на оценката на риска. Е, колегата Раян вече спомена рискът за Европейски съюз, Европейската економическа зона и Обединеното кралство се смята за по-настоящем умерен до висок предвид, че расте броя на новите случаи. И още повече нови случаи, които не са свързани е, териториално е, е, или, или количествено с вече заразени. Е, гнездата на COVID-19, подобни на италианските, там Нали, рискът от оформяне на нови гнезда, с други думи, е умерено висок, т.е. може да възникне такава концентрация на случаи в други европейски държави, не само в Италия. И освен това, твърде е, вероятно е, е да бъдат отбелязани нови случаи в повече страни, с повече е, огнища и по-големи огнища. Така че в оценката на риска, тя е такава, разработваме и няколко варианта за по-нататъчно развитие на обстановката със съответните мерки за реакция, ако, ако се стигне до такъв вариант в една или друга страна. Нулевия вариант няма случаи, е, просто трябва да се поддържа готовността по плановете за готовност. Първи вариант – по-нататък. Е случая с много е, е, регистрирани случаи и, и малки гнезда или огнища. Втори вариант нараства броя на новите случаи и е, е, е, растящ брой на случаите по места за предаване на вируса. Трети вариант сливане на огнищата по места – завладяване на цялата територия с увеличен натиск върху здравната система. И четвърти вариант е когато имаме е, широко устойчиво разпространение и претовареност на здравеопазването поради нарастване на, на търсенето е, за неотложна медицинска помощ изчерпване на интензивния капацитет в медицинските заведения, изчерпване на, на кадрово, недостиг на лични защитни средства и на диагностичен капацитет. Няколко страни сега са на първия етап. Повечето от тях са на път към втория етап. Е, и второто, което казваното от Генерална дирекция за здравеопазване, сега именно държавите членки следва да активират своите планове за готовност, е, особено за е, кризисен, кризисно увеличаване на, на кадровия капацитет в медицинските заведения и засилване на превенционните мерки в, в същите. Що се отнася до подкрепата за държавите членки. Ние имаме е, нарочен екип. Двама наши експерти посетиха Италия миналата седмица в подкрепа на националните и областните власти в усилията им за контролиране на разпространението. Е, и по-настоящем работим по констатациите. Готови сме също така да окажем помощ на, на други държави членки при искане от тяхна страна. По-настоящем около 60 от нашите служители – работят изключително и само върху COVID-19. Нашия кризисен оперативен център работи от 21 януари на най-висока степен на тревога. Редовно публикуваме актуална информация в интернет на страницата си. Наред с това сме готови да подкрепим държавите членки, ако поискат те с посещения на място или с дистанционни консултации по видеовръзка, можем да, да им помогнем с, с, учебни материали, информационни материали и така. А, а, работим в тясна взаим, взаимодействие с Генералната дирекция, с СЗО в Женева, с други центрове за превенция и контрол в САЩ, Китай и в Африка. Съгласуваме на, на извънредни заседания на нашия консултативен форум за обмен на опит, за адаптиране на, на подходите към наблюдението на разпространението, към сегашната ситуация – и така работата ни ще продължи. Е, ежедневно ще актуализираме и наред с страницата в интернет е, е, може да свалите на, на мобилните си устройства доклад на центъра с специален раздел за COVID-19. Така че редовно от телефона си може да се осведомявате за текущата обстановка. Благодаря ви. Благодаря ви много. Преди да дам думата на колегите, искам да ви кажа, че следващата седмица ще имаме закрито заседание на координаторите с комисаря Кир Киридис. Тя не можа да присъства днес, но ще имаме дискусия с нея в четвъртък. Темата ще бъде коронавирус. Това е списъкът. Madame Tardino, Madame Paulus, Madame Kosinska, Madame Azekamp, Madame Rondinelli. Wow, wow, wow. Okay, so one, two, three, four, five, six more. Още шестима пожелаха да се изкажат. Okay. So we close the list. Perfect. Да, приключваме събирането на желаящите да се изкажат. Започваме от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията. Благодаря на госпожа Ман от ECDC, Центъра за превенция и контрол върху заболяванията. Аз, когато разговарям с колеги, които са експерти по инфекциозни заболявания, Установявам, че е много трудно да се намерят решения и аз не завиждам на унези, които трябва да намерят такива решения, но трябва да запазим спокойствие, не трябва да се подаваме на паника. Да, но когато а, кажем не се паникьосвайте, знаем как реагират хората, започват да се паникьосват. Има доста фатални заболявания, които убиват повече хора ежеседмично, отколкото тази, но това е, това е сериозно заболяване, затова трябва да сме предпазливи. Искам да отправя първата критика към казаното. Ако правилно съм разбрал, данните на господин Райан се разминават с тези на госпожа Аман. Това не бива да се допуска, дами и господа. Трябва да имаме еднакви цифри, а тук имаме разминаване. Трябва в това отношение да се подобри информацията. Ние трябва да разполагаме с фактите. Тези данни не са верни, някои са занижени, има много повече случаи, които все още не са диагностицирани в Европа. За съжаление, в Италия вече починаха 100 души. Ако допуснем, че този вирус не е чак толкова фатален, тогава 0,5% от тези, които са заразени, но все още не са се разболели. И ако направим разчетите, при тези темпове ще починат 25 000 души в Италия. Около 200 случаи има. Мисля, че те са доста повече ние не знаем за всички случаи. Аз не казвам, че всички трябва да бъдат подложени на тестове, ако случайно кихнете. COVID-19 предизвиква заболяване на белите дробове Ние бихме искали да намалим разпространението на заболяването. Не можем да го стопираме. Аз съм за мерки, а, такива каквито бяха въведени от председателя соли. Мисля, че това е разумен подход. Ето защо на срещата ни вчера с Грета. Може би трябва да считаме, че това е лимита на това, което можем да позволим. И трябва да видим дали пленарната сесия следващата седмица ще се проведе в Страсбург. Ако го направим, трябва да гарантираме, че ако някой бъде диагностициран в Страсбург, да бъде осигурен безопасен транспорт за връщането му ние не искаме да допуснем хората да бъдат разделени от семействата си и да трябва да прекарват карантирата си в Страсбург вместо с семействата си. Можете да се и представите. Ако госпожа фон Лайн се заболее от, в Италия, остане там под карантина. Не, тя не може да остане там, трябва да се върне в Брюксел. Сега относно политическите изисквания. Необходимо е да има повече Европа, що се отнася до координацията. Знае, че комисията разполага с ограничени правни възможности, но трябва да бъдем политически по-силни, трябва да излизаме с общи препоръки, трябва да има повече сътрудничество, що се отнася до защитните средства и експерименталните терапии. Необходимо е да получаваме повече информация от комисията. Трябва да работим заедно. Можех да кажа още много неща, но за съжаление разполагам с време. Моля ви да се придържате към темите, които са в ресора на комисията ЕНВИ. Моля ви също да се придържате към отреденото време, за да може всички да имат възможност да се изкажат. Госпожа Гутланд има думата. Благодаря на Европейската комисия, благодаря на доктор Аман от ECDC е за нейното изложение. Много важно е да получаваме актуална информация в Европейския парламент, дори в края на седмицата, за да знаем какво точно остава и за да направим максималното, за да могат министрите на здравеопазването да имат тази информация предвид и да не допускат допълнително заразяване на хора. Ако се заразят хора, трябва да има добре функционираща система на здравеопазване, правилно диагностициране, да бъдат предприемани верните стъпки. Само изолирането, налагането на карантина трябва да се извършват пропорционално. Може да стоите у дома си, но разбира се, по време на заболяването си не трябва да се срещате с други хора. Съгласна съм с казаното от Питър – че значи е важно да не представяме различни данни от различни институции. Когато говорим за инкубационния период, е, беше казано, че това е, е няколко седмици, сега този срок е удължен. Е, създава се чувство на несигурност. По-добре е да се каже, че има такава неяснота, несигурност и не зная дали го правите в рамките на ECDC. Има и други експерти, които говорят пред медиите, които казват неща, които не са толкова ясни и това е жалко. По-добре е да кажем, че не сме сигурни за това, което казваме, вместо да се правим, че знаем за какво става дума и след това да се коригираме. По какъв начин да спрем заразата? как да спрем разпространението й. Бих искала хората да почувстват в Европа, че правим нужното, за да не допуснем допълнително разпространение на заразата, а не само да работим в огнищата на заразата към момента, ако искаме да не се допусне паника. Има обаче различни правила, затварят се училища, може би е, подобни мерки не се налагат добре е да получим съвети каква превентивна дейност можем да извършим от наша страна, за да спрем разпространението на инфекцията. Защото може би някои мерки не е удачно да се прилагат, тъй като не са важни за това, което се налага да се направи в световен мащаб. Хората се срещат на други места, не там, където обикновено работят. Как обаче можем да намалим разпространението на този вирус? Госпожа Стефанута има думата. Господин, извинете. Благодаря ви за изложението. Много полезна информация. Зная, че вашия център не се занимава конкретно с този въпрос, но за мен беше интересно да разбера каква са стратегическите планове на комисията, когато става дума за запаси на медикаменти и оборудване, тъй като се забелязва вече недостиг държави членки. Не можем да допуснем всеки да се фокусира само върху собствените си потребности. Трябва да видим какъв план Б може да се приложи, ако се изчерпат запасите, ако бъде се затворят някои учреждения. Каква ще бъде стратегията на Европейския съюз, за да се приложи един добър план Б? Аз не си спомням точно това, което казахте за информацията, която се предостави, дали там са включени данни от всички държави членки. Тардино от ИД. Благодаря, господин председател. Говори се за Италия, за ситуацията, която преживяваме за заразата. Италия е една от тези страни, в които се предоставят по много прозрачен начин реални данни за заразата. Може би това не беше направено в други държави членки. Това има последици не само за управление на психозата от вируса, която е силно, но също и от економическа гледна точка. Ние представихме въпрос, защото от няколко дни от разпространителните вериги има искане а, за обозначаване на италиански стоки, което е необосновано. Това е необосновано и поставя под съмнение свободното движение на стоки и е, излага на риск от е, хранително-вкусовата промишленост. Е, създава се опасност от разрушаване на цял сектор в нашата економика. Вие наясно ли сте с тези практики? Разумни ли са исканията за допълнително обозначение и предвидени ли са мерки срещу подобни мерки, чиято цел е премахването на свободното движение на стоки. ЕФСА потвърди, че заразата се предава по въздуха. Няма данни тя да се пренася посредством храните. Паулус от групата на зелените. Thank you very much. Благодаря ви много. Благодаря ви, че казахте какви мерки трябва да се предприемат от държавите членки. Държавите членки получават известна консултация. Съгласна съм с Петър Лизе, че сигурно има много повече случаи, които обаче не са не се съобщават, защото хората може би не са потърсили лекарска помощ. В случая с децата обикновено те не проявяват никакви симптоми или пък не такива симптоми, които а, да дават индикация, че става дума за сериозно заболяване. Така че, може би, случаите са много повече от официално докладваните от държавите членки. Но не съм съгласна с Питер Лизе, че ако направим тестове на хора с проблеми на белите дробове, няма да можем да установим разпространението. Според виролози, че заразата не се усеща чак когато стигне до белите дробове на по-ранен етап. Ама хубаво. Въпросът е дали има някои специални мерки за уязвими групи. Например, хора, които живеят а, сами, които а, нямат никой, който да се грижи за тях, а, хора, които живеят на улиците, които са бездомни, а, които биха могли да се заразят а, и тъй като не живеят в много хигиенична среда, които не се дезинфекцират. А, какво да кажем за хората, които живеят в или работят в много малки пространства. Например, лагерът за беженци в Лесбос, където има пренаселване на лагера. Само 7000 са децата там. В такива условия вирусът може много бързо да се разпространи. Госпожа Кочинска има думата. Благодаря, госпожо председат... господин председател. Член 168 от функционирането на Европейския съюз, договор за функциониране на съюз, посочва, че държавите членки са тези, които трябва сами да организират здравните си системи. Затова, според мен, е важно държавите членки да бъдат по-активни с плановете за готовност, да определят какви са капацитетите, с които разполагат, да подобрят медицинското обслужване в болниците за предотвратяване на инфекции. Ето защо е необходимо да се подготвим за следващите етапи при евентуален сценарий, така както са публикувани от Центъра през в началото на тази седмица, особено сценарии 4, при които здравните системи могат да бъдат претоварени, тъй като има преколем голямо търсене на здравна помощ. Изправени е, пред липсата на диагностични тестове на пазара от известно време, наблюдаваме е, и намаляване на запасите от медикаменти в Европа. Този проблем може е, включително значително да се осложни заради епидемията от коронавирус. Въпросът ми е следния. Според комисията, Европейската съюз може ли да се изправи пред проблема в аптеките да няма лекарства, как ще се гарантира веригата на доставки, ако тази епидемия продължи да се разпространява в Европа. Дали комисията ще предложи планове за борба срещу злоупотребата, що се отнася до конкуренцията, и да не се допуска изключване на никого. Госпожа Хезекамп от ГУЕ. Благодаря. Много е направено за ограничаване на разпространението на вируса, но малко е направено за предотвратяване на нови епидемии в бъдещето. Болести като ебола, грип, САРС се предават от животни, шимпанзета, птици и вирусът коронавирус е, е от а, животни, макар че се предава от, а, животни, от човек на човек. А, има много живи, много диви животни, не само в Китай, но и в Европа. Тоест, колкото по-лошо се отнасяме към животните, толкова повече се повишава опасността от подобни зарази. Предприема ли нещо комисията, за да ограничи консумацията на месо от е, диви животни? Не сега е момента да говорим това, но и по времето на САРС е, говорихме по този въпрос. Говорихме а, е, по този въпрос и при други поводи. Имам втори въпрос. В Китай се консумират много диви животни и това има и обратната страна. Десетки хиляди животни, в това число и а, кучета, а, се разхождат необезпокоявани. Възнамерявате ли да повдигнете този въпрос пред китайските си колеги? Магинес от НП. Благодаря. Благодаря за предоставената информация. Имам два въпроса. За мен представляват интерес четирите сценария от 0 до 4, представени от Центъра за превенция и контрол на заболяванията. Какво може да се направи, за да не се допусне стигане до сценарий 4? Какво може да се направи на този етап? Имаше спекулации относно източника на тази зараза. Има, например, сред заболелите в Италия човек, който е работил в спешно отделение в една болница. В Калифорния също обявиха извънредно положение. Това е глобален проблем и мисля, че не политиците трябва да решават по този въпрос. Експертите трябва да се произнесат, така че се радваме, че се водят такива дебати. Следващият оратор. Благодаря. Аз съм работил като лекар в спешна помощ в Румъния. Тук говорим за пандемия. Ситуацията се променя много бързо и това е така при всички вирусни заболявания. Все повече случаи се докладват. Броят на заразените извън Китай се увеличава петкратно, се удвоява на всеки пет дни, извинете. Мерките са важни, ние се опитваме да ги прилагаме, но има ли мерки, които предвиждат повече превенция в Европейския съюз? Виждаме, например, пътуването, обществения транспорт. Това е един от основните рискови фактове за зараза. Или в Япония се прилагат подобни мерки. Е, има вече ограничаване на епидемията. Аз съм лекар. Ако стигнем до четвърти сценарий, не става дума за това колко сериозен е вируса, а по-скоро броя на заболелите. Ние имаме не еднакво развитие здравни системи навсякъде, затова трябва да има общо европейски мерки, за да се справим с рискови ситуации. Вие казвате, че може да се им стигне до ситуация, при когато капацитета на дадена страна за полагане на медицински грижи се изчерпва. Ние имаме механизъм за извънредни мерки, но какво се прави в момента и какво ще се прави в случай, че се стигне до четвърти сценарий? Ще има ли достатъчно средства, достатъчно медикаменти? Благодаря, господин председател. Господин Палчек, Нека да сме предпазливи, но да не се подаваме на паника. Искам да задам два въпроса. Първо за прозрачността и достоверността на данните, подавани от Китай. Това е нещо, което сме обсъждали и по-рано. Разбира се, предпазливо трябва да се отнасяме към данните. Тези данни могат значително да се променят от ден за утре що се отнася до Китай. Какво ще кажете за надежността и на европейските данни? И вторият ми въпрос дали ем, може да се речите на ефикасно лекарство, каквото се изпробва в САЩ? Има ли достатъчна защита на медицинския персонал? не трябва ли да се забрани износа на лични защитни средства от Европейския съюз? В някои страни това се прави. Нека да предвидим и други подобни мерки. Аз съм съгласен с господин Лизе относно разработването на ваксизи и на медикаменти. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на всички, които работят по тази тема. Очевидно всички се тревожат. Вируса предизвиква и паника сред гражданите. Това е човешко, само че политиката трябва да продължи да си върши работата, като се основава на фактите и науката, както вече беше казано. Фон Дерлайн каза, че ще се създаде работна група и че от 13 февруари Европа работи. Аз бих казала твърде късно, защото новините, които получаваме за този вирус, идват от месеци. И като убедена европейка, трябва да кажа, че закъсняхме и сега трябва да работим по-бързо и повече. Казвам го, защото средствата, които бяха предвидени 250 милиона за превенция и лечение. Смятате ли, че това е достатъчно? Трябва ли да се увеличат и научните изследвания за а, и средствата предвидени за вакцината, достатъчни ли са и трябва ли да се увеличат средствата за научните изследвания, които са много важни. Разбира се, Европейския съюз трябва да предвиди и средства за економиката, защото страна като Италия, Германия и Франция са страните, които имат водещо, всъщност страдат. Аз съм италянка и се гордея с начина по който моето правителство се справя с неотложната ситуация. Италия направи, свърши това, което и други страни правят. Броят на случаите е много по-голям. При нас са много, защото бяха пред, предприяти мерки. Темата е, че бързото разпространение на вируса засяга всички страни. Следователно, трябва да кажем, че или всички ще полагаме усилия заедно и Европа ще поеме ръководеща роля, или пък в една страна ще се предприемат мерки, а в друга страна няма да се предприеме нищо. В такъв случай вируса ще се разпространява бързо. И в заключение искам да кажа, че тази комисия трябва да е, даде насоки на следващото пленарно заседание, тъй като ние се занимаваме, ние отговаряме за общественото здраве и превозването на няколко стоти, няколко хиляди души до Страсбург е свързано с сериозни рискове. Госпожа Рондинели, независим депутат. Благодаря, госпожо председател. И аз като италянка не мога да не изразя а, тревогата, от която изпитваме а, е, всички ние. с а, във връзка с казаното от комисията искам да спомена нещо, което много ме тревожи всъщност е, свидетели сме на липса на координация между държавите членки. Всички сме наясно с това, че е, здравето е въпрос на субсидиарност. Всяка страна е, трябва да осигури защита за своите граждани. Трябва да кажем, че между държавите членки в момента отсъства сътрудничество. От друга страна, не бива да допускаме заразата да се превърне в пандемия. Аз имам не два въпроса, две молби. Първо, обмен на информация за добра практика между държавите членки. Това не е достатъчно, както беше казано в моята страна. Бяха бяха направени 30 000 изследвания, 3000 са, са заразени. Само, че има много хора, които не проявяват симптоми. Има страни, в които данните се основават само на лицата, при които са се проявили симптомите, така че Обменът на информация е добро нещо, само че трябва да сме наясно и с критериите, защото това ще бъде добра основа за последващите мерки. Второ, в Европейския съюз би трябвало да имаме обща протокол, да разполагаме с реални данни за заразените и също така да сме наясно с това как управляваме заразата и мерките. Това, е, това включва допълнителни ресурси, но също така и с оглед, колкото и да ми е неприятно да го кажа, този вирус е елемент, който ще доведе до рецесия в Европа и много държави членки. И като Европейски парламент сме длъжни да поемем тази отговорност и да предвидим адекватни економически мерки. Благодаря ви. Ще дам думата от Стокхолм на Европейския център. Само искам да проверя дали преводачите ще мога да останат още 5-7 минути. Out of time. So, uh, thank you for that and the CDC e first. Благодаря за въпросите. Много от въпросите и коментарите свързани с жертвите и потенциалните разминавания. Ние непрекъснато получаваме нови съобщения. Ситуацията е динамична и не е очудващо, че има различия. Но тези различия и разминавания не би трябвало да, бъде, да бъдат основни източник на притеснение. Беше казано, че реалната бройка е по-висока от обявената. Това въжи и за тази болест и за други заболявания, при които мнозинството от заболелите проявяват много леки симптоми и може би не ходят на лекар. Имаме общ протокол за наблюдение от края на януари и протоколът за съобщаване за случаи съществуват няколко седмици и ние адаптираме този протокол заедно с колегите от държавите членки. Беше споменато, че асимптоматичните лица предават болестта Знаем, че ако че, знаем, че леки симптоми могат да доведат до заразяване. Има случаи, в които се е смятало, че някой няма симптоми. Всъщност се е оказало, че симптомите са били леки. По отношение на наблюдението, ние водим разговори с властите в държавите членки. за да се разшири обхвата на изследванията и да се използва системата, с която разполага всяка държава членка за наблюдение на грипа и за този вирус. Това ще бъде направено през следващите дни и седмици. Зададе се въпрос за сценариите и по-конкретно дали можем да избегнем четвърти сценарий. Убедена съм, че това няма да бъде възможно във всички случаи. Но всички усилия, които се полагат в момента и, на, и ус, властите на всички нива в държавите членки в момента полагат огромни усилия за ранно откриване на случаи, за установяване на контактни лица и за взимане на мерки, за да се забави по-нататъчното разпространение на вируса и да не настъпи ненадейна, ненадеен пик, с което да се облегчи натиска върху здравните системи. Имаше въпрос. Името е ECDC Threats Report. И ежедневните данни са част от документите в това приложение. На последно място уязвимото население. Обсъждаме този въпрос. Um, uh, Винаги, когато има струпване на много хора, и някой е носител, преносител, е носител на вируса, има опасност от зараза. И с, с динамичната ситуация около бежанците, трябва да обърнем внимание на тази заплаха. И накрая, нека да не екстраполираме смъртните случаи върху реалната бройка. За сега броят на починалите зависи от населението и зависи от етапа на епидемията. Това е което научихме от Китай. Процента на смъртност е различен в първия, втория, третия и четвъртия етап на е, епидемията, така че трябва да внимаваме при екстраполирането на данните но при всички случаи броят на заболелите е по-голям от обявени. Две минути за Генерална дирекция здравеопазване. Само няколко думи с оглед на времето. Когато заседават министрите на здравеопазването утре, ще се говори за укрепване на здравните системи е, комисията се опитва да идентифицира потребностите на държавите членки, както като оборудване, така от гледна точка на мобилизиране на здравните системи за сертифицирането на стоки, е, изнасяни от е, Италия. Ще проверя информацията. Ние не сме чули за официални мерки, предприемани от държави членки за вноса. Що се отнася до уязвимите групи иммигрантите, беше зададен въпрос. Ще работим с заинтересованите лица и с държавите членки, за да видим кои са уязвимите групи и да видим какви конкретни въпроси се повдигат от миграцията, както в държавите членки, така и в горещите точки, за да се открият бързо случаите. Някои депутати зададаха въпрос за фармацевтичната политика, възниква въпроса за, за веригата на снабдяването с оглед на износа от Китай и Индия на съставки и суровини. Работим за да проучим ситуацията и да видим да, какви въпроси възникват със сигурността на доставките. Що се отнася до разработването на много фармацевтични продукти, uh, комисията е инвестирала в разработването на нови фармацевтични програми. Наскоро беше имаше покана за представяне на предложение относно защитните средства. Комисията обявила търк 20 държави членки. Комисията ще търсят, ще се опитат да осигурят обща доставка, що се отнася до забраната за пътуване. Световната здравна организация не препоръчва такива забрани. Те не дават резултати, са несъразмерни. Не по този начин се контролират заразите на границите. Това е политиката ни и ще ви държим в течение. Благодаря за тази размяна на мнения. Благодаря на директора от Стокхолм. и се боя, че ще имаме и други възможности да говорим за коронавируса. И както казах, ще проведем заседание при закрити врата с координаторите. Следващото заседание ще бъде на 18.